Скъпи колеги, добре дошли за последната част от нашето заседание на комисията. Тези от вас, които и сутринта участваха в е, работата на комисията, междувременно вече са се освежили, подкрепили са се и можем да преминем към Следващото досие. Отпадъци от електрическо и електронно оборудване ИИО. Карл Хайнц Флоренц е нашия докладчик. Той доста е поработил по измененията и постигането на компромиси. Така че сега гласуваме кой е за първия компромис, кой е против, кой се въздържа, приема се. Консолидирано предложение номер едно. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Консолидирано предложение номер 2. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Следва компромис 4. Кой е за този компромис 4? Благодаря. Кой е против? Въздържали се? Приема се. А сега преминаваме към отделното гласуване 58. Вилс. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 60 на Владко Панайотов. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. А, искате по правилника да кажете нещо? 59 не трябваше ли да се подложи на гласуване? Не, за съжаление, отпада, тъй като приехме 58. Да. Съжалявам, моя грешка. Председателят отново. Отпадат редица изменения и сега преминаваме към е, номер 10. Докладче, кой е за, против, е, въздържали се, приема се. Седемдесет и пет. Оресте Роси. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 76 шесто изменение. Кой е за? Благодаря против. Въздържали се. Приема се. 79 за. 79 е, идентично с 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 81. За. против. Да проверим какъв ще бъде резултат електронно гласуване. От социалистите две карти в повече. А сега остана само една. Сега вече е добре. 33 за, 23 ма против. Съвсем ясен резултат. 84. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 83. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 85. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 86-то е оттеглено. Сега гласуваме 87. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Оттеглено е следващото, затова 12-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 91 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 92 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 93 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 94 то изменение за против, въздържали се, отхвърля се. 96 и 97 идентични. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 98 и 99 идентични. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 101 и 102 идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. 103. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 108 Дероси, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 118, кой е за, против, въздържали се. Проверка. 118 изменение Сирпа 118. Край на гласуването. Да, Преводават гласовете за. Прието. Ja. Es geht weiter, Artikel 6. Продължаваме с Член 6, първи параграф. Панайотов е вносителят. 125 за, против, въздържали се, приема се. Сега ще направим един голям скок. 140 изменение, член 7, параграф 1, Шнелхарт. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Член 8, параграф 1, А, 165. Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 167 докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 20 изменение на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 170-то. Крис Дейвис за. Против. Въздържали се. Приема се. 171 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. 172 за, против, въздържали се, отхвърля се. 187 за, против, въздържали се, приема се. Сто осемдесет и девет за, против, въздържали се, приема се. 192 за, против, въздържали се, приема се. Желаете проверка по 192 изменение. Има и от е, консерватори, реформатори, и от социалисти и демократи по един човек повече. Добре, сега е наред. Приема се 31 гласа за, 27 против. 193 за, против, въздържали се, проверка, проверка по 193 изменение. beendet. Hm. Край на гласуването. Да, приема се, макар и с много малка разлика. 194. Кой е за? Против? Въздържали се? Проверка по 194 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 202 за. Против. Въздържали се. Приема се. 201. 201. Кой е за? Вносител Скилакакис. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 204. Крис Дейвис. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 205. Люпаш. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Двеста единайси, двеста и седем. Девис Деланге. Кой е за? Против. Проверка по 211 и 207 идентични. А, имаме един човек от НП в повече. Да, добре. Край на гласуването. 35 за, 25 против. Приема се. 210-то изменение. Вайскербър Крамер. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 28 изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 218 Гростет Соли. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 219 Гирлинг. Кой е за? Кой гласува против? Въздържали се. Отхвърля се. 220. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 221. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 222 и 242 за. Против. Въздържали се. Приема се. 223 за. Против въздържали се, отхвърля се. 29 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, приема се. 224 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 229 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се. Хвърля се. 230 и 240 са идентични. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 231 Шнелхарт. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 232. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 234 за. Против. Въздържали се. Приема се. 233 за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 245 за, против, въздържали се, приема се. 245 за, против, въздържали се, приема се. 246 за, против, въздържали се, приема се. 247 за, против, въздържали се, приема се. 248 за, против, въздържали се. И него го приехме. Цяла серия. Всички, да, всички изменения на Дейвис са прияти. 250. Продължаваме. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 249. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 251 за. Против? Въздържали се също се прие. А сега стигаме до анексите. 253-то изменение Трема Пулско е за. Против. Въздържали се. Приема се. 254 Фелнер. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 255 за. Против въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 256 за, против, въздържали се, отхвърля се. 257 за, против, въздържали се, приема се. 258 за, против, въздържали се, приема се 259 за, против, въздържали се, приема се 260 за, против, въздържали се, приема се 261 за, против, въздържали се, и това се прие. Ето една цяла серия също. А, няма реакция от гръцка страна, да. С 40 продължаваме. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 263, 41 с гласуване, разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 263 е, част Б Втора част, кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 263 част С, трета част, кой е за? Кой е против? Приема се. Въздържали се, попитахме, да. 41, втора част, част Б, всъщност. Не, то отпада. Не е необходимо да го подлагаме на гласуване. А сега стигаме до точките от преамбюла. Именно точка 7, 42 изменение за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 49 за. Против. Въздържали се. Приема се. 52 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 50. Да. Е, кой е за 50-то изменение? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Три, Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Петдесет и първо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто. За. Против. Въздържали се. Приема се. 54. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 55. За. Против. Въздържали се. Приема се. 56. За. Против. Въздържали се. Приема се. И само още 57 изменение на докладчика. Кой е за? Против въздържали се, приема се. Това наистина а, мина доста бързичко. А сега електронно гласуване по проекто доклада като цяло, по целия проекто доклад. Моля, гласувайте с електронни карти. От социалисти и демократи има един човек повече или карта в повече. Сега всичко е наред. Край на гласуването. 54 за, един против, 3 въздържали се. А сега вече по законодателната проекторезолюция, моля да гласувате. Край на гласуването. 51 за, 1 против, 3 въздържали се. Много, много сърдечно поздравяваме с този резултат Карл Хайнц Флоренц, който е основният докладчик, но също и всички докладчици в Сянка, които са му помагали и са работили заедно с него. Благодарим и на секретарията. И сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Още не сме приключили с задачите за днес, а именно разискванията, размяна на мнения по платформата Deepwater е, Horizon в Мексиканския залив, разлива на петрол от тази платформа. Deepwater Horizon Oil Spill in the Gulf of Mexico Темата е платформата Deepwater Horizon в Мексиканския залив и нефтения разлив. Всички хора желаят да продължат дебата навън. Okay. Yes, yes. Wonderful. PPE, are you clear? Да, чудесно. НП. Разбрахте ли? Сега ще дам думата на Рихард Зебър. Благодаря, господин председател. Аз също искам да поздравя докладчика за категоричния резултат при гласуването. За съжаление, в момента имаме спешен екологичен проблем, който не е точно пред нашите врата, но той е от изключително а, значение за а, екологията в моретата. Знаем каква е ситуацията от най-различни снимки, които постъпват при нас ежедневно. Става дума за Мексиканския залив и за това ние решихме да организираме дебат за добива на петрол под водата. Знаем какъв е повода, но смятам, че трябва да говорим изцяло за добива на фусилни горива и да си зададем въпроса каква е правната рамка, при която се е, добиват изкопаеми горива и какви са изискванията относно е, опазването на околната среда. Доколкото знам от медиите, законодателството в Съединените щати не е толкова строго, колкото европейското. И ще бъде много интересно сега да чуем от комисията как те оценяват ситуацията и да видим къде можем да се подобрим и ние в Европа. Втората ми тема е един фонд, който може да покрие евентуалните щети. Бритиш Петролиум се съгласи да учреди един такъв фонд, с помощта на който да подпомогнем жертвите от тази екологична катастрофа. А, мисля, че щетите нанесени тук на околната среда по принцип не могат да бъдат поправени. А, могат да се покрият единствено економическите щети. Друг проблем представлява продължаващото изтичане на петрол. Ние също можем да бъдем засегнати в Европа от гълвстрима, който минава покрай бреговете на Европа и затова си заслужава да водим тази дискусия и то точно ние, като Комисия по околната среда, смятам, че е подходящо да излезем с резолюция, резолюция която да подготвим за следващото пленарно заседание, тъй като тази тема ни е много важна, наред с цялата тема за добива на горива. Благодаря. Благодаря на Рихард Зебър. Има редица въпроси към комисията и за това аз предлагам да дам думата на господин Янек от Генерална дирекция Енергия, господин Панек, да отговори на някои от въпросите. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Първо, благодаря на Комисията по околна среда за това, че прояви гъвкавост и включи темата в дневния си ред. Пред... Също така искам да ви припомня, че преди един месец моя комисар в Страсбург ви запозна а, с а, позицията на комисията а, веднага след разлива в Мексиканския а, залив и призова а, всички институции да действат бързо, така че а, наистина а, в вашата комисия реагирахте много бързо и по, трябва да работим по този начин, за да изготвим практически изводи. Не, че трябва да ни се напомня, но все пак искам да заявя още веднъж, че ние изпитваме дълбоко съчувствие към пострадалите, от катастрофата в Мексиканския залив и сме обезпокоени и от нейните последици. Това беше като увод. Най-добре бих могъл да подходя към темата, като ви запозная а, с, това, което до сега прави комисията и а, какво възнамерява да прави както а, по отношение на дейността в службите, така и по отношение на взаимодействието си с, с останалите европейски институти, както и а, с други в и извън Европейския съюз. Съвсем накратко, актуалното положение в а, Мексиканския залив е следното. На първо място, знаем, а, че а, бедствието продължава, разследването което започна а, и от официална американска страна, но доколкото знам има и други разследвания, все още не, не е установило а, с а, сигурност а, причината а, за разлива, което е необходимо за да се прецени какво да се направи а, по този повод. Освен това, що се отнася до дейността в Европейския съюз и другаде, вече сте запознати от различни източници, се предоставят данни, които казват, че а, в сравнение с дълбочината на а, а, която работеше петрон. а, платформа е тези мерки са на много по-малка дълбочина в океана. Националните органи в САЩ, както и други източници, казват, че обикновенно се работи на 200 метра в Северно море. Има и други случаи, по които се работи на по-голяма дълбочина, но все пак дори 600 метра да е, това е на половината на дълбочината на а, сондата Deepwater Horizon. А, екстремните условия вътре в петролния кладенец понякога се съпоставят с а, друго, което, други условия, които се случват. А, в тази част, т.е. когато се прави, забива сонда на по-голяма дълбочина, толкова повече се повишава температурата, но основното е, че колкото по- дълбоко се прониква в мястото, където е, е първоначално била поставена сонда, толкова по-ефективни ще са и е, спасителните е, мерки. Въпреки това трябва да отчитаме, че има изключителни условия по отношение на налягането и температурата. Все пак ние е, съвсем своевременно започнахме да действаме, е, веднага, щом стана ясно е, какви са размерите на пораженията. Ние започнахме веднага проверка на приложимото законодателство. Това бе казано и в началото. Има широк набор на законови актове в Европейския съюз за добива на ресурси в офшорната зона, допълнено с различни актове на национално и поднационално ниво по отношение на технологичните изисквания и гарантирането на безопасността на персонала, както и защитата на околната среда включително и такива актове, които третират въпросите за съдебната отговорност, отговорността за почистване в случай на разлив и а, така нататък. Но ние трябва да сме сигурни, че нашето законодателство е достатъчно пространно и обхваща цялата сложна и широка тематика. Различните служби, които се занимават с отделните части на законодателството, реално проверяват какво точно има и как се прилага и как действа. Имаме една работна група, която обединява усилите на различните служби и така ще можем да споделяме информация и съответно да координираме действията си, ако такива са необходими в законодателен смисъл. Като се има предвид, че както казах, не е приключило разследването, в момента не сме установили слабости, а, що се отнася до а, тематиката, а, която да покрива нашото. за законодателство, както и мерките, които евентуално би се наложило да се вземат при подобен случай. Паралелно проверихме как действат механизмите за реагиране в Европейския съюз. Съответно на европейско ниво те съществуват и се допълват на национално ниво, не само по отношение на офшорните дейности, но имаме и други допълнителни актове на европейско ниво, които носят допълнителна полза в случая на такива бедствия на територията на държава членка. Създадени са специализирани агенции, като например ЕМСА за а, моретата. Тук имаме представители от тази агенция. Това е агенция, която разполага с специфични инструменти, които могат да се използват в случаи на петролни разливи и съответните последици при подобен род екологични бедствия. Тук имаме също представители от съответна дирекция. това също а, са действия, които на европейско ниво биха допълвали действията на европейските а, е, страни. Това е което правим а, в вътрешен план. Във външен план проверяваме също дали имаме всичко необходимо, но си даваме сметка, че а, няма регулативни инструменти, които да ни гарантират и в бъдеще 100% сигурност. Нормативната база а, и нейният, успех се определя от ефективността на инструментите, които гарантират спазването. и така, че ние искаме да общуваме още по-активно с представителите на съответната промишленост нейни представители работят с нас. И на 11 май, май имаше заседание с комисара Георгиева. Те имаха, между другото, някои задания в писмена форма да, да отговорят някои въпроси. Просто сме сигурни, че индустрията наистина а, спазва всички предохранителни мерки, за управление на рисковете, на които биха били изложени тези платформи и европейските граждани и природа. През юли имаме заседание в комисията. междувременно вече получаваме отговори на тези въпроси, които воздахме на представителите на индустрията. Ние им дахме срок 3 месеца, но Предвид на мащабите на катастрофата, нещата се ускориха и минаха два месеца, вече получаваме отговори, но ще а, очакваме още допълнително по отношение на това какво правят по отношение на гарантиране безопасността. А, заседание на регулативните органи вече се проведе, ще бъде последвано с, а, от заседание на а, групата на високо ниво към Европейската комисия. Ще се обсъждат въпроси, касащи националните регулатори. Съответно, ако има необходимост да се подобри тяхната дейност е, с е, оглед на повишаване нивото на безопасност, е, бдителността на нормативните органи и нивото на спазване от страна на бизнеса. Освен това, темата за офшорната безопасност става централна в редовния обмен с различните за интересовани лица. Знаете, че това не беше тема до сега, която непрекъсто да сме следили, но виждаме от други части на веригата на снабдяването с суров петрол. Оттам идват а, някои алармиращи сигнали. Нивото на безопасност е удовлетворително, но ние искаме това да се превърне в централна тема. Това беше засегнато на форума в Берлин вече, но освен това ние имаме и платформа, която обединява в общ диалог различните фирми в областта на нефтодобива. Искаме това да е непрестанно обсъждана тема тема. Обсъждаме я и с трети страни, страни като САЩ, Канада, Русия. Освен това, темата се включва в дневния ред на многостранните срещи с страните от ОПЕК. Това е една от основните точки, която ще се обсъди на следващата среща. Също така имаме и група за сътрудничество в региона на залива и активно обсъждаме темата с тях, както и а, в, в формата G20. Това беше накратко обобщение на нашата дейност, както по отношение на законодателството, така че да имаме максимално добро покритие на темата и от друга страна практически действия на Европейския съюз. Попитахте дали предстоят законодателни инициативи от Европейската комисия. Преди да се изяснят причините за бедствието, трудно може да се прецени дали и какво законодателно действие би било необходимо. Но вече се очертава извода, че може би има а, а, вероятност, ако има такива актове, които да са недостатъчно ясни по обхват или по това как да се предлага, то тогава ние веднага ще действаме по този въпрос. Благодаря. Благодаря ви много, господин Панек, от а, името на Генерална дирекция енергетика. Господин Арсенис е първият депутат, който се е записал за дебата. Май това бедствие не му се вижда края и всичко това се случва, въпреки че платформата е, е построена 2001 година, т.е. доста нова технология. Не мога да разбера колко платформи имаме ние в Европейския съюз в дълбоки води. Не знам дали комисията има по-точни данни. Някъде към 400. 2001-2007 сме имали 100 е, 1443 инцидента и над 400 разлива и десетки загинали. Имали сме 1988 година 167 загинали при инцидента близо до Шотландия. Господин Зипър каза, че в Съединените щати нормативната база не е така всеобхватна. Ясно е обаче, че от 1981 година щатите имат забрана върху добива на нефта в офшорната зона на определено отстояние от брега. Искам да попитам комисията и да обсъдим с колегите дали се мисли от страна на комисията да се наложи такава забрана в Европейския съюз за петролодобивната и газодобив в офшорната зона, защото реално не може да се действа без да се знаят причините за бедствието. Като се знае обаче, че над хиляда инцидента има продължение 7 години и е, много от тях се е, случват всяка година. Виждаме какво става по света с нефтодобива. Трябва да се действа особено предвид на, огромния мащаб, дали да не, не е удачно и ние да, нале, да наложим такава забрана. Благодаря, господин председател. Аз мятам, че това е тема от изключително важно значение. Много се радвам а, а, за това, че Генерална дирекция околна среда и Генерална дирекция Маре се включват в нашата дискусия, тъй като темата е, се отнася не само до платформата, а и до екологичните последици и въздействието и върху е, другите сфери от е, промишлеността. Тук трябва да вземем предвид две неща. От една страна законодателството за е, издаване на разрешителни аз не споделям вашия възторг е, е, е, за съжаление няма толкова много европейски закони, които могат да бъдат приложени в това отношение. Текстовете за пакета Ерика не могат да бъдат приложени, защото това не са кораб. кораби. съвест от две също не може да бъде приложена. Е, останалото законодателство за околната среда също не може да бъде приложено, така че ние трябва да изчакваме последиците, докато разберем какво точно се случва. Е, не, не бива да а, е, укоряваме единствено Бритиш Петролиум, но ние долу-горе знаем какво се случва. А, много по-добре е да планираме обаче нещата предварително, отколкото да чакаме последиците. А, ние от една страна извличаме е, полуки от това, което се е случило в миналото, от друга страна обаче не правим нищо, за да подобрим ситуацията за в бъдеще. Имаме нужда от европейско законодателство, което да може да бъде приложено в тази сфера, която дискутираме. Това, за това трябва да мислим. Обикновено има национално законодателство, англосаксонско право, норвежко и така нататък. При издаването на такива разрешителни обикновено, е сила, обикновено се прилага националното законодателство. Втория въпрос е въпрос за отговорността, който също е важен въпрос. С отговорността се третира по различен начин в Съединените щати в сравнение с а, Европа. И това всъщност е нещото, което оказва влияние върху поведението на економическите субекти. Това дали те могат да бъдат привлечени под отговорност, примерно ако корабите замърсяват околната среда, а ако економическите последици от евентуално наказание бъдат големи, те ще вземат и съответните мерки. Ако това не е така, те няма да вземат съответните мерки за безопасност. Относно фонда може наистина да се мисли, но при условие, че е, отделните економически субекти е, е, не бъдат освобождавани от отговорност, е, когато се прибегне до този е, фонд. Е, защото в противен случай економическите субекти ще продължат да се е, държат така, както Бритиш Петролиум в Мексиканския залив. Е, още един важен въпрос. Въпрос с контрола е много добър. Ние можем да ги предвидим на хартия. Преди малко се каза, че американския контрол е много строг. Аз не съм съвсем убедена в това, защото президентът Обама три седмици преди а, аварията а, запланува да а, направи проверките, контрола да, да направи по-строг. Петролната промишленост се противопостави на това и, и изобщо трябва да си, си зададем въпроса как точно протичат а, проверките на място. и Друг един важен въпрос. Какво се прави, за да намалим нашата зависимост от петрола, да излезем от така нареченото петролно общество? резервите, запасите от петрол на суша намаляват. В момента се правят сундажи в офшорната зона. За в бъдеще ще дойде е, е, битуминозния пясък, е, който е свързан с големи емисии на парникови газове за мен стои въпроса как трябва да, какво трябва да направи обществото, за да намали своята зависимост от петрола. Това изисква от нас и настоящата криза в Мексиканския залив. Разходите се оценяват на около 90 милиарда долара. То става дума за огромни суми. British е, Петролиум е, се оказва, че е трудно да е, събере парите за този фонд. Там се говори за 20, за 50 милиарда. И изобщо какво ще прави петролната промишленост? Се връщаме към въпроса, който беше зададен преди малко. От страна на петролната промишленост може би има желание за създаване на такъв фонд подобен на този, който съществува за а, а, авариите с кораби. Този фонд а, поема отговорността за а, рисковете и за евентуални аварии и е, евентуалните щети до една определена, е, до една определена сума е, ще бъдат възстановени на жертвите. Утре ще проведем изслушване с Генерална дирекция енергетика и представители на неправителствените организации, за да им зададем тези въпроси. Въпросите за състоянието на настоящото законодателство и възможностите за контрол, борба с замърсяването, какво съществува в Европа. Благодаря. Господин Бац има думата. Eh, благодаря. Принуда съм да се съглася с казаното от госпожа Лапаш. Мисля, че тя съвсем ясно формулира това, което безпокои всички нас. Струва ми се, че кризите, могат да е имаш катарзисен ефект. Това, което се случва в Мексиканския залив, може да послужи да си извлече много полки. На първо място, нефтените компании не разглеждат безопасността като основен приоритет. Те предпочитат да извършват сондажни работи на все по-големи дълбочини и си позволяват да не вземат много на сериозно съображенията, свързани с безопасността. За сравнение, през миналата година нефтените компании са похарчили 39 милиарда долара в търсене на нови залежи и 20 милиона за научно-развойна дейност в областта на безопасността. Самите цифри водят към въпроса дали Европейската комисия смята да си направи полука, основаща на опита в Съединените щати. Е, знам, е, че се говори за проверка и то от независими експерти на безопасността на нефтените е, сондажни платформи в Европейския съюз. В уводната част е, комисията заяви, че има набор законодателни актове. Аз съм съгласен с госпожа Лаперша. Много са тези актове, но а, те, например, се отнасят до замърсяването от танкери, а не от платформи. Такъв е случая с пакета Ерика. Няма ли да е полезно? ако представителите на Европейската комисия се ангажират е, с представяне пред Европейския съюз е, на цялото законодателство, което е приложимо от, при платформите. На 7 юли от 9 е, вечерта насрочен този дебат и ако комисията ни запознае с такъв един обзор, това ще ни помогне като основа за нашия анализ. Представители на комисията говори също за Европейската агенция за безопасност по море. Верно, това е важна а, агенция. Тя се намира в Лисабон, а, работи прекрасно, има прекрасни специалисти, но ако се разгледа нормативната и база, ще се види, че агенцията е създадена като последващо действие след бедствията, е, причинени от е, танкери. И целият въпрос, свързан с замърсяването от нефтените платформи, изобщо не е, а, е, разре, не е решаван. Да, сега дава ли си сметка комисията, че трябва да се разширят правомощията на агенция, така, защото нейните служители да могат да използват специализираните познания по отношение на замърсяването, причинено от платформи. Трето, има ли а, представа а, Европейската комисия как би се процедирало в случай на бедствие, свързано с, нефтена платформа? Имате ли, с други думи, план а, за а, такава аварийна ситуация? Ако не, до тогава а, да се възложи на съответната агенция. И госпожа Алпарш каза, че има много а, платформи във водите а, около Европейския съюз. Основно това са платформи в, около Норвегия. Можем ли да си извадим полуките, да се свържем с съответните регионални органи, да се провери дали е на лице нужната координация за действие. В отговор на бедствията с танкерите през Тиши Ерика бе създаден фонд за обещетение на а, причинато за марсяване. това пак се свързва с танкерите. 2000 е, година обсъждахме предложенията юни 2002 комисията ни представи ревизиран вариант и оттам татък нищо. Искам да попитам защо не се създаде този фонд и би ли могъл той да се използва и в този случай, ако е необходимо да се разгледа документа на още едно четене и да се разшири обхвата. Над 50% от е, петролните платформи са е, над 15 годишни. Средният е, експлуатационен срок на годност е 17 години. В следващите 20 години ще трябва да се извадят от експлуатация много от тях нямаме много натрупан опит. Става въпрос за стотици километри тръбопроводи. Както казах, няма много опит в извършването на този вид дейност, а рискът от замърсяване на морската среда е огромен. Та, Европейската комисия били се занимала с въпроса за демонтажа на старите не, сондажни платформи? и по какъв начин нефтените компании са задължени да използват, да, из, да участват финансово в тази ден, защото те имат и, и финансова отговорност. Благодаря. Благодаря господин Астас, Мишел Либерси, след това Бар Сейкаут. Oui, euh, je remercie la, la Commission d'organiser cet audit parce que. Благодаря на организаторите за това изслушване. Ние сме компетентната комисия. Но имаме огромни проблеми да получим информация от е, бизнеса. Моят асистент се опита да се свърже с е, представителите на основните представители на бизнеса, но не получи информация. Така имаме е, доста голям брой платформи в Северно море. Знаем как може да се стигне до бедствена ситуация, като тази в Мексиканския залив, в резултат на сондажите. И знаем как се реагира всички е, бяха ужасени от това, че е, нали, са извършвани сондажите в тази дълбочина на морското дъно, на, на дъното на океана и е, то без да се вземат съответните предпазни е, е, мерки именно за една такава дълбочина. Действали са те и сякаш е, дълбочината е само 100 метра. А преди години е имало пак инцидент с една платформа. 79-та година, която е про правила сондажи на 90 метра дълбочина и е експлодирала. Следващият инцидент е с платформа, която е правила сондажи на 80 метра дълбочина и три месеца са били необходими, за да се овладее положението. 27 са платформите в Северно море и ние нямаме абсолютно никакви гаранции, че това няма да ни се случи и тук, в Северно море. Да, Попитахме, е, както ви казах, в опита да се свържим с нашия бизнес, с индустрията, дали имат готовност да реагират бързо, адекватно, ефективно при подобни бедствия, като това в Мексиканския залив. Агенцията обикновено е компетентна за е, сигурността на платформите върху кораби, но не и за офшорните платформи. И за това ще призова към а, разширяване на мандата на агенцията, за да можем да обхванем с контрола и с съответните мерки за безопасност, за сигурност и офшорните платформи. Би трябвало да действаме така, както междувременно започна да действа и президента Обама и да се ангажират и самите компании много по-силно в е, е, мерките за безопасност, в гаранциите за сигурност и евентуално, не дай Боже, при овладяването на бедствени ситуации. Да, и освен това, е, трябва да обърнем внимание на системата за издаване на разрешителни са сондажи на определена дълбочина – в Норвегия се оказа, че се издава такова разрешение за сондаж на 300 метра дълбочина, макар че компанията не може и на 150 да се справи. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за това, че накратко ни уведоми за съществуването на всички директиви и за действията вече предприемани от комисията. Не съм обаче удовлетворен. Не съм сигурен, че вече сега знаят, че има много директиви, защото не съм убеден, че това е така. Да се спрем на един конкретен въпрос. Той изглежда доста простен. Прост. Кой носи отговорност, ако нещо а, лошо се случи на платформа. През 1999 година, когато стана бесието с танкера Ерика, имахме пакет от а, директиви, който се занимаваше а, а, с различни въпроси, но не и с, транспортните а, кораби. Сега имаме за транспортните кораби, но нямаме за петролните сонди. Сега а, комисията каза, че не може да се действа без да се знае какви са причините. Ако става въпрос а, обаче за отговорността, не ни интересува какви са причините, а въпросът е дали принципът на това виновника да плаща, за, виновника за замърсяването да плаща се прилага или не. Ако погледнем директивата, там казва, че комисия, че а, Такава отговорност се носи само ако има нарушение съгласно директивата за водите, за птиците, за биоразнообразието. В директивата за минните работи се говори в по-общ план за опасност за природата и е, за е, човека, но това е в много общ план. Нищо не се казва за е, платформите. Прост въпрос към Европейската комисия. Смятате ли да разширите обхвата на сегашната директива за екологичната отговорност и за се включат и морските пространства и за безопасността също за работещите на петролните платформи. Прости въпроси, искам да ми се отговори веднага. Благодаря много. Сега бих искала аз да взема думата и след мен Питер Лизе ще се изкаже. През май тази година внесох проект за резолюция, но тя, за съжаление, не бе приета от председателския съвет. Но а, в резултат на това ми предложение в Страсбург се, повреде, се проведе много интересен дебат. Мисля, че е уместно сега да се върнем към тази тема в пленарна зала и при първа възможност да приемем а, едно, един проект за резолюция по, по този въпрос. В Страсбург нашият събеседник е представител на Генерална дирекция енергетика. Ние обаче бихме искали комисарята по екологията да поеме по-активна роля. Това не бива да е въпрос, който да се регулира само от гледната точка на промишлеността и на бизнеса. Това е екологичен въпрос, а време е Генерална дирекция енергетика да отстъпи и да а, даде възможност да се чуе думата на комесаря по екологията. Не за пръв път такъв род въпроси заемат място в дневния ред. Европейската комисия не обърна внимание на доклада на Европейския парламент за екологичните последици от изграждането на газопровода Nord Stream. Комисията нищо не направи. Задавам си въпроса защо ли. Мисля, че в много случаи причината е, че лобито на индустрията е по-силно от екологичното лоби. Опасявам се, че когато имаме силно индустриално лоби, сме склонни да си премълчаваме съображенията, свързани с екологията. Затова призовавам комисията а, да се даде по-голяма роля на комисара по екологията. Има 30 два случая на инциденти в Северно море през миналата година. 32 случая, при които в резултат на авария се налага да се затваря а, платформа от 103 платформи в Северно море а, от 70-та година на сам 40, а, 26 имат а, 17 годишна давност, а удълженият изкуствено срок на експлуатационна годност на десетки от тях вече изтече. Мисля, че от тези години, от 70 години насам, технологичният напредък налага да се преразгледат тези въпроси не мисля, че трябва да се разтакаваме и да не проверяваме какво точно е причината за този взрив. Причината е проста. Имате едно море, отдолу имате залежи от петрол и едни тръби, които свързват а, тези депози, а, тези залежи е, и повърхността. Трябва да ви а, е, тръби, за да стигнете до там. Ако се опитвате да спестите пари при, на, е, от а, такава инсталация, верно ще платите 20 милиарда за обещетение. Но какво става, ако нещо подобно се случи в една по-бедна част от света, в Африка, например, където никого не компенсират за такива бедствия. Питер Лизе, имате думата. Благодаря, господин Фоснер. Ще свържа моето изказване с това, което ти току-що каза, Благослав. Нека първо да благодаря на е, Рихард Сейбърт за това, че постави на дневен ред тази тема, която много вълнува хората в Европа и ние би трябвало да разгледаме много сериозно всички последствия и заключенията от случилото се. Най-важното е това, което и президента Обама каза миналата седмица и което е, колежката Люпаш е, също посочи, а именно необходимостта да се започнем да намаляваме добива на петрол и да се ориентираме към възобновяемите енергийни източници. И по отношение на възобновяемите енергийни източници не можем да изключим рисковете изцяло, така че ако започнем да говорим за биогоривото, би трябвало да си даваме сметка, че света не е чак толкова идеален, нали? Колкото и екологично да ни изглежда всичко, то винаги има не само предимства, но и недостатъци. Ако танкер, който транспортира биогориво преживее подобен инцидент като на другите танкери Ерика и Престиж, тогава едва ли последствията за околната среда ще бъдат толкова големи, колкото сега в Мексиканския залив, но при всички положения трябва да се вземат отново предпазни мерки, за да си осигурим максимална сигурност. Може би нали, не толкова много и толкова големи, както при изкопаемите горива. Комисията набляга най-вече на дълбочината, т.е. не тол- чак толкова дълбоко да се правят сондажите. Веднъж чух 200 метра дълбочина, след това 700 метра дълбочина. Преди това имаше и нещо като 90. Възможно е и при превода да се е получило това объркване, но във връзка с шетландските острови и сондажите от които се извършват там, на дълбочина 400 метра, вече се водят доста оживени дискусии, така че ме интересува каква е възможността за предотвратяване на бедствия в водите на Северно море и изобщо в европейски води. 27 платформи чухме, че има в Северно море. От е, немска страна получих друга информация 450 платформи, така че комисията би трябвало да разполага с най-надежна информация. В Норвегия във всеки случай има някакъв наложен мораториум за сондажи в морските недра на от една определена дълбочина нататък. Бих искала да знае какво е състоянието в това отношение. И освен това, отговорността за околната среда това е много важна тема. Помня какви дискусии водихме, когато се обсъждаше тази отговорност, макар че ние не бяхме водещата комисия по темата, по това досие. И също времено Балтийско море бе изключено от обхвата, защото си спомням, че се каза, че би трябвало с международни конвенции или по международно правен път би трябвало да се регламентират нещата. Така че сега задавам съвсем конкретен въпрос. Докъде е стигнала международната общност при регламентирането на тези въпроси? Не зная, поне не съм чувал до този момент нищо за някаква международна конвенция или международен договор за гарантиране на сигурността при транспорта на горива по море. Линда Мак Еван и след това Елена Антонеско. Благодаря, господин председател. Благодаря ти, Богослав, защото наистина постави този въпрос преди две седмици да поставям въпроса в пленарна зала. Аз тогава казах, че нямаме време. Знам. Защо го казах? Защото може да подведем парламента, когато се втурнем през глава, искаме да излезем а, пред пресата нямаме всъщност факти, на които да се опреми. Това е въпрос, който трябва първо да се разглежда в комисията. Питър Лизе е важен. Аз е, е прав. Аз толкова е, цифри си записах колко платформи има в Северно а море на каква дълбочина работят, доколко метра е допустимо това, дали е въпрос се урежда национално или на европейско ниво, не знам дали има насоки на европейско ниво, така че Първия въпрос пред комисията е справка. Колко са платформите, на колко са години? на каква дълбочина работят, а, има ли на различна дълбочина, дали са по-близо или по-далеч от брега. Всички тези неща трябва да ги разберем и аз много се мъча и не мога да ги намеря на едно място. Освен това, кой за какво отговаря? В Съединените щати, доколкото разбирам, а, решенията се взимат на федерално равнище, що се отнася до добива на нефт в зависимост от отстоянието от брега. Гледам си сега бележките от един брифинг от а, американски представител. А, това е преди аварията. А, става въпрос а, за 3 мили. И републиканците искаха да кажа тогава, ако гласувате за закона за климата, ще дадем повече правомощия а, на а, в, в, отстояние в, от брега. Сега сигурно вече съжаляват, но просто това помага да се разбере разликата а, да се внесе това в а, пленарна зала. Някой каза 9 часа вечерта на 17 юли. Трябва да му намерим по-подходящо ме място, защото 9 вечерта в среда е, вечерта не е много добре. Надявам се също така, че ще има тези справки с фактите, подготвени за комисарите и те ще бъдат споделени и с нас. Искам също така да а, отговори комисията. Чуваме различни цифри за дълбочината. Това а, се основава на практиката или има нормативна база? Дали в някои държави е разрешено да се извършва нефтодобив на по-големи дълбочини? отколкото други. Спомена се за Ирландия, за решение на ирландското правителство. Има ли срокове за вземането на това решение? На какво основание все взема то? И накрая, мисля, че ние координаторите трябва да обсъдим това нещо. Съгласна съм с комисията, че е важно да не се а, правят прибързани заключения, без да се знае какво точно се станало в Съединените щати, но искам сега да се изяснят основните факти, защото веднъж такова нещо, като се случи, не може да се спре и последиците са а, ужасяващи. Добре, а ще се прехвърли а, отговорността на една фирма и какво от това? тя ще плати и ще фалира и след това сметката ще трябва да се покрие от дънакоплатеца. Мисля, че трябва да гледаме на нещата в дългосречен план. На Европейската комисия бихте ли ни казали вие като комисия кога смятате, че ще е, съберете нужните ви факти, за да решите какво да правите? Поставите ли, поставихте ли си срок септември, октомври? и какво, кога ще кажете, ето сега вече имаме фактите и сега ще решаваме и какво ще направим на европейско ниво за, от ваша страна. Благодаря. Сега Елена Антонеско и след това Равиле Морконайте. Благодаря, господин председател. Радвам се на този дебат и благодаря на господин Зебър е, за това, че е, започна разговор с комисията е, Искам да продължа от там, откъдето свършиха моите е, колеги, които желаят е, парламента да излезе с резолюция по тази тема, тъй като тя е сериозна. Разливът започна през април и вероятно е най-голямата екологична катастрофа е, до този момент. Както каза преди малко колегата Зебър, това може да доведе до промяна на начин на мислене в Съединените щати, що се отнася до околната среда и енергията. А, мен също ме тревожи темата за риска и смятам, че тук комисията трябва да работи съвместно с страните членки, за да изготви оценка и да разбере дали в момента се извършват инспекции на нефтените платформи и дали се прави е, оценка на е, рисковете. Защото ако съществува риск от 100%, нещата просто не могат да работят. Знаем също така, че е, фирмите е, плащат е, е, голяма издръжка на платформите, един милион дневно издръжката на платформа на British Petroleum. Разходите обаче за различните платформи се различават. Риска а, който поема тези предприятия, не е, трябва да сме сигурни, че не надвишават потенциалната печалба, иначе ще имаме проблем с а, е, а, е, отговорността. А, Бритиш Петролиум е четвъртата по големина петролна компания в света и не може да се справи сама с този проблем. Те е, искат да вземат кредит с помощта на който да се справят с щетите от разлива. Моя въпрос е какво ще стане, ако а, една по-малка фирма, едно по-малко предприятие а, причини подобна авария и не може да се справи с последиците. Също като господин Зейбър, аз мятам, че трябва да помислим дали на европейско равнище да не създадем специализирана работна група за подобни а, а, бедствия. Мисля, че комисията трябва да има това предвид когато ни представя за в бъдеще законопроекти. Мисля също така, че когато става дума за издаването на разрешително за подобни начинания, трябва да има много строги разпоредби и изискванията по отношение на обучението на персонала трябва да бъдат също завишени. Е, нефтените платформи със сигурност се различават една от друга и обучението на персонала трябва да бъде адаптирано към е, геологичните условия, е, но също така не трябва да забравяме и договорните отношения, за да не даваме възможност на едно или друго предприятие да се крие зад договорите, което е сключил, особено когато става дума за аварии. Благодаря. Сега давам думата на Радвине Морконайте и последния, който се е записал за изказване при мен е господин Поц. След това ще има думата комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря за тази важна дискусия по темата за нефтения разлив в Мексиканския залив, защото тя отвори очите на много хора. Говорихме за механизми за обещатение преди малко, но след тази катастрофа се надявам да продължим дискусията е, разбрахме от пресата, че причините за катастрофата не са е, ясни. Ясно е, че обвиненията се хвърлят върху Бритиш Петролиум като предприятие. Е, изказват се съмнения относно договорите, е, сключени от предприятието. Е, щетите нанесени на околната среда се оценяват едностранно и пристрастно. Мисля, че трябва да помислим за началото на този процес. И за е, въздействието върху околната среда в Европейския съюз. тогава може би ще бъде по-лесно да се справим с последиците от а, е, такава катастрофа. Комисията е на мнение, че особено за такива, е, Моят въпрос към комисията е дали тя смята, че трябва да се въведе задължителна е, застраховка за такива предприятия. Когато говорим за трети страни, можем да назовем за пример една нефтена платформа, притежание собственост на Русия в Северно море. Искам да разбера дали е, е, договорностите за тази платформа са резултат от двустранния диалог между Европейския съюз и Русия. Господин Павел Поц има думата. Съвсем накратко, въпросът ми се отнася до Червено море. 160 км от египетския бряг навътре се намира а, Джебел Ал Сайт. Там, подобно на Мексиканския залив, но в по-малък мащаб, там има разлив. За това не се пише много по медиите. Може би защото в Египет сега е туристически сезон и египетското правителство иска да а, потули нещата, но какво знае комисията по този въпрос? Пана Яна Панка забрани Благодаря. Сега господин Ян Панек от Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички депутати от тази комисия, които изказаха своите виждания. Броят на зададените, е, поставените въпроси е толкова голям и те са така разнообразни, че не съм сигурен как ще удовлетворя вашето, вашето любопитство, колкото я се старая ще може би е по-добре вместо да а, отговарям на всеки въпрос и на всеки депутат, а, да ги обобщя. Първо, а, групата въпроси за това а, каква, а, какво е приложимото законодателство и кой взема решения. Всяка държава членка, съгласно а, договорите, които са основополагащия е, закон, е, включително Лисабонския договор, е, дава пълна автономия на всяка държава членка да реши къде да търси и добива подземни богатства на своя територия. Всяка държава членка решава това за, въгле, за въглеводородите. След като се вземе това решение, държавата членка има своя режим за даване на разрешения за достъп до тези природни богатства по такъв начин, че всеки стопански субект да има достъп до тях съгласно духа на вътрешния пазар. След това всеки субект трябва сега, съгласно местното национално законодателство да спазва законодателството. Това е след като получи разрешително. Това законодателство е национално, има национален регулатор, но от друга страна то се опира на европейското, тъй като са в сила редица директиви. В дебата прозвуча критика за това, че приложимото законодателство не е достатъчно. Бяха посочени конкретни примери. Според мен има законодателен акт, който обхваща всички аспекти на дейността, която иска да осъществи стопанския субект, който се занимава с геоложки и хидрогеоложки проучвания и добив. Има директива, която казва как, на какви изисквания трябва да отговарят да оборудването, използвано в потенциално опасна среда, взривоопасна среда и така нататък. Това са технически изисквания които трябва да се интегрират в е, националното законодателство, то може да е и по-строго, и съответно те трябва да се спазват задължително от е, стопанския субект. Паралелно има нормативна база, отново на основата на директиви, но под формата на национални актове за превентивни действия с цел гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд. А, има законодателство и къс, относно различните екологични аспекти на, тези, на тази дейност. И така в началото държавата решава какви подземни богатства да предостави, така че те да бъдат е, добивани. Ако те е, се е, намират в офшорни зони, решенията трябва да се основават и на решенията взети а, в, а, под формата на общата стратегия за морската среда това е една обща рамка, а, която изисква държавите членки да осъществяват само устойчива дейност в териториалните си води. Това беше за законодателството. Сега на по-бързи обороти към самата експлоатация. Техническите изисквания а, и безопасността на хората и околната среда се уреждат от различни национални законодателни актове на базата отново на директиви на Европейския съюз. Това означава, че основната отговорност за спазването на тези изисквания е на държавите членки, които имат своите регулаторни органи, а други органи са международни. В някои държави това е единен орган, други, примерно отделно е защита на човешкото здраве, отделно е за околната среда и така нататък. За, за офшорните зони може да е отделно. Подходът е различен. Така, логически, тъй като държавите членки а, суверенно решават как да се ползват природните а, им богатства, ние трябва а, да подобрим а, координацията между регулаторите. Такова заседание ще има в петък, така ще започне процес на а, об... дискусия с националните регулаторни органи, за да се види какви са техните практики. А, мисля, че сега не може да правим заключение, но видяхме сигнали на базата на ставащо в щатите, че понякога регулативният орган има пропуски, поне така четем а, а, така, между редовете от а, това, което пише в пресо, пресата. Именно за това в петък ги събираме, за да обсъдим с тях въпроса и да видим как да действаме, така че а, тяхната дейност наистина да бъде безукорна а, от гледна точка на европейският гражданин. И, както казах, няма обем законодателство, което да ни гарантира 100% безопасност. Риска може да се свежда до минимум а, чрез оптимално спазване и механизми за проверка. Въпреки това е възможно да има аварии и а, инциденти. Ако това стане, европейското законодателство има съответните разпоредби за определен това кой носи отговорността за тях. Много се каза за директивата за екологичната отговорност. Аз имам тук пред себе си две страници, страница и половина правен анализ, който се описва по какъв начин би се прилагала тази директива за екологичната отговорност. Текстът е, е подготвен от колегите от Генерална дирекция а, еко, а, околна среда. Но, ако това се случи, това няма да е единствената директива, която да е приложима по отношение на петролодобива в а, офшорните зони. По-важно е да се отбележи, може би, че има една по-стара директива от 2006, тя беше ревизирана 2008, 2010 приключва прегледа и а, към края на годината. А, по нея ясно се казва, че а, този, който е притежател на разрешителното за добив, собственика на платформата носи отговорност за това, ако нещо не е както наред. да, ние правим този преглед а, на приложимото законодателство не само за да видим самото законодателство, а на юриспруденцията, начина по който се а, прилага, разглеждат се а, съдебните решения на Съда на Европейските общности. А, за да се види как да се подсили действието в случая на директивата за екологична отговорност. А, така че не съм съгласен, че въпросът за отговорността не е обхванат. Но ще ви припомня и уводните си думи. Ние, ние правим един щателен преглед на приложимото европейско законодателство и ако стигнем до извод, и така, това не го прави само Генералната дирекция за, е, по енергетиката, а всяка от службите си има своята част от законодателството, което да разглежда в това отношение. Ако се натъкнем на конкретен акт, който не обхваща в достатъчна степен рисковете, свързани с офшорната дейност, ние е, веднага ще подемем адекватна съответна инициатива а, имаше въпроси за а, график. Нямаме някаква, някакъв крайен срок. Мисля, че а би било нереалистично от практическа гледна точка. Хубаво е човек да има крайен срок, а, да се ориентира и да действа с съответната скорост, а, но ние ще а, решаваме в хода на събитията, когато се оформят резултатите. А, още от сега е ясно, а, например, за а, директивата за екологичната отговорност. А, а, и това няма никаква връзка с случая в Мексиканския дорис. Просто имах, имаше процес на преразглеждане на директивата. А, и комисията работи, за да види как функционира това законодателство. До няколко месеца той ще приключи. Това очевидно е повод е, още веднъж да се проучи директивата по отношение на гарантиране безопасността в офшорните зони. Е, е, законодателните прегледи могат да траят различно седмици или месеци. Какво имах предвид, когато казах, че не трябва да се пришпорват нещата с ново законодателство? Имам предвид нови законодателни а, актове, които да се отнасят примерно за нови технически изисквания. Понякога в медиите се пише за конкретно оборудване, които се изискват или не съгласно дадено законодателство и се поставя въпроса дали да не се въведе такова задължение в Европейския съюз. Това не бива да се прави според мен. Ако се види, че липсва някакво парче от технологично оборудване и в резултат на това се е причинила тази е, авария, това е друго. Сега за самите данни. Да, Знаем колко платформи има, и така нататък има 1163 платформи в економическата зона на европейските страни, т.е. включително Норвегия в Северно море. 148 сонди има. Т.е. има ги данните, но може би е, би било погрешно, ако започнем дебат с целящ е, да излезем с една цифра накрая. Защото то зависи от това колко са големи а, е, конструкциите, дали става въпрос за мобилни сондажни платформи или за платформи за добив, които са стационарни. Има най-различни видове оборудване, които са във водата не е един вид, т.е. статистиката може да не даде какви ли не цифри. Това не означава, че не трябва да изискваме статистика, ние имаме документите, имаме и събираме тези данни. Но не смятам, че трябва да насочваме дебата към това да се установи точната бройка, защото няма една точна бройка. Задълбочините. Да това, което казах, може би го казах твърде бързо или не стана ясно. С това ще го повторя. Информацията, с която ни е, разполагаме от държавите и от фирмите е следната. В Северно море е следната експлуатационна дълбочина е 90 метра. Дейността е от няколко метра до 200 метра. Това е мнозинството. Най-дълбоко то е 700 метра, но това не е а, такъв иллюстративен пример. Повечето са между а, няколко метра и 200, средно 90 метра. Но има и, и такива дейности, които са изключения. Казаха ми за момента това е 700 метра не може да се стигне по-дълбоко, просто защото Северно море е толкова дълбоко. Колкото повече се отдалечавате към Шетландските острови и така нататък, там дълбочините също се увеличават, но това в момента започва там да се работи и регулативните органи също следят много внимателно при какви условия става това. Сега имаше въпрос. Да не се поставя въпроса и с, пред Норвегия. Да, поддържаме тесни контакти с Норвегия. В петък, например, на заседанието на регулативните органи ще има и съответните надзорни органи от Норвегия, както между другото и от островите Фароа. Има там специална подписия, която отговаря за тази юрисдикция на островите Фароа за приложимото законодателство. Това също трябва да се поясни, може би, защото европейското законодателство, било то европейско, така и общностно, а, има приложимост в териториалните води, т.е. близо до брега. Разликата, която бе посочена и подреждането на поясите, т.е. първите няколко мили отговаря щата, по-нататък федералното правителство. Това не въжи в Европа. В Европа това са териториални води и те са юрисдикция на държавата членка и се прилага нейното законодателство. Държавите членки могат да претендират за териториални економически зони които са до 200 мили и отново там се прилага националното законодателство на базата на европейското. Освен отвъд тези а, економически зони няма зона на беззаконие. Там а, се прилагат международни конвенции. Там има щателно разписани разпоредби за производството и за проучвателната дейност на тези подземни богатства за Атлантическия океан или пък има други конвенции, които са, имат по-глобално приложение. Но искам да кажа, че има регулативен режим и за тези води. Сега, въпросът дали Европейската комисия ще изиска независима проверка. А, да, ние имаме собствени източници на а, информация. Ние очевидно не сме в ръцете на индустрията, нито пък на националните регулативни органи и събираме независимо а, оперативни данни Нямаме възложено конкретно проучване за безопасността в европейските води, но това е една от предстоящите неотложни стъпки, които обмисляме. Е, мислим е, какви, каква информация ще е необходима и как, как да се формулира едно такова задание. Също времено макар че не се опираме на конкретни данни нито от индустрията, нито от държавите членки, съм изненадан да чуя, че индустрията не дава данни, които са поискани от, Евро... от Комисия на Европейския парламент. На нас ни дадоха списък с въпроси, ориентираха ни за информацията, която е необходима да се осигури страна на индустрията. На 11 май имаше такава среща с представители на комисията. Ние се опитахме да съберем всички основни фирми, които работят в Европа. Освен това има асоциация на а, предприятията в газо и нефтодобива. добива и те поеха също да отговорят на анкетата от името на своите членове. Искаме ясно да ни отговорят не в смисъл а, за цифрите, а по-скоро за а, тяхта практика, какви гаранции дават за спазването на тези изисквания, каква е, какъв е подхода, каква е нагласта на ръководствата. Та, втората седмица на юли ще се получат тези отговори от индустрията. Основното е да сме сигурни, че а, индустрията работи по един абсолютно прозрачен начин. Не става въпрос те да ни дават някакви уверения а, и такива обещания черно на бяло. Важно е да се обсъди с тях какво реално правят сега след това бедствие, за да се подсили безопасността на стопанската им дейност и да има прозрачност. Прозрачността е много важна тук. Несъмнено, нефтената промишленост предприема стъпки. Важно е да се видят какви са тези стъпки, те да са видими за гражданите, за заинтересованите страни, тъй, защото хората сами да се уверят това какво се прави да задават съответните въпроси. Тоест, не само се казва, че има а, спазване на изискването. Това са въпросите, между другото, към индустрията. Какви са мерките за безопасност на а, платформите? Също така, а, такъв е подходът и към регулаторите. Искаме да видим какво правят те в а, своята надзорна функция а, наблюдението в текущ план е много важен, но и ние сме абсолютно съгласни. Дейността от страна на комисията трябва да се осъществява в области, където европейската дейност може да бъде допълнително полезна и един вид да дава по-засилена сигурност в безопасността, прозрачността и спазването на изискванията. Това е нашия подход а, по отношение на, сега, на случващото се сега. Спомена се за евентуална забрана за добива и съответно създаване на някакъв фонд или задължително въвеждане на застраховки. Да, това са допълнителни мерки, които са възможни. Мисля, че все още не сме готови да се произнесем а, по въпроса какво според нас а, включва най-удачната мярка добре е всяка държава членка да си направи изводи от а, това бедствие, да видим какво индустрията сама поема като а, ангажимент и ако има някакви пропуски и необходимост да се действа на европейско ниво, да действаме и то да, да действаме а, амбициозно, ако настъпи такъв момент. Едва ли отговорих на всички питания, но поне се опитах а, да отговоря на повечето. Dziękuję bardzo. A korzystając z faktu, że prowadzę, to chciałem zapytać... Благодаря ви. В качеството си на председател на заседанието ще ви попитам как изглежда сътрудничеството с... Е, какво е сътрудничеството с Генерална дирекция опазване на околната среда? Много тясно е това сътрудничество. Заседанието ще почна от начало. Е, сътрудничеството е много тясно. На ниво служби имаше такова заседание. Там беше комисаря Отенгер, както и комисарят Георгиева, съответно комисарят Поточник не беше в Брюксел в момента, но ръководител на неговия, неговата канцелария също беше там и а, от самото начало а, участва в работата. Комисара след това се включи. А, то в този законодателен преглед, който тече, се осъществява от различни служби. Ние работим много тясно сътрудничество, особено в Генерална дирекция околна среда. Тая седмица получихме допълнително техните бележки. Така че е, работим много е, тясно сътрудничество. Както казах, е, възнамеряваме да организираме е, една работна група между всички е, служби на комисията, включително, разбира се, очевидно е и Генерална дирекция околна среда. Аз мога не мога да допусна, че има някакви тайни а, които а, Генерална дирекция околна среда крие от Генерална дирекция енергетика, нито пък, че ние не искаме да им се обръща на тях повече внимание, отколкото на нас. Няма такива неща. Благодаря ви. Сега преминаваме към последната точка от дневния ред. Въпрос с искане за устен Отговор от Крис Дейвис и Корин Лапаш с номер 2010 черта 06 за директивата за качество на горевата, мерки по прилагане съгласно член 7.1 битуминозен пясък. Тук е представител на комисията от Генерална дирекция Климат Филип Оуен, ръководител на звено. Заповядайте. Thank you. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички е, за това, че ни дадохте възможност днес да говорим пред вас е, за това какво правим в момента е, по отношение на директивата за качеството на горивата. Както знаете, тя изисква разработването на методика за парниковите газове, е, газове е, за изкопаемите горива. Това е работа, която вече е започнала. Ясно е, че в тази методика трябва да има добър а, баланс а, и от една страна да се покрити изискването, от друга страна да има административна възможност е да се спазват. Работим е, известно време вече със съответните служби. А, миналото лято започнахме консултациите, Сента те се проведоха, след това имахме януари среща с държавите членки и всички заинтересовани лица. През март е, се обсъди с държавите членки една концепция и след това се оформи заключение. Целта на комисията е тази методика да се приеме до края на тази година. Знам, че някои вече имаха възможност да обсъдят темата е, миналата седмица с комисар Хадегард по време на нейното е, явяване в е, Страсбург. Има специфични въпроси, които се задават в питането. В нашата, в нашата консултационна бележка миналата година, ние направихме оценка на стоеността на битуминозният пясък и трябва да кажа, че тази оценка се позоваваше на един източник. Ние не е, направихме собствена оценка за това колко струва добива на горива от този вид източник. А, другите с, а, стойности, които също използваха в конституционния документ, а, идваха от същия източник. Знаем, както и стойността, която ние ползвахме, знаем, че има различни органи, които а, дават различни разчети. Разбира се, ние а, знаем, че те се разглеждат и се вземат подробно предвид. Но още не сме приключили оформянето на идеята за тази методика и затова нямаме заключение за това как би изглеждало едно предложение в крайна сметка. За това мога да ви е, запозная днес с това как ще изглежда окончателно подхода по отношение на битуминозния пясък или други за видове залежи. Но съм убеден, че накрая комисията ще излезе пред вас с балансирано предложение. Сдава се и въпрос за целта от 6%. Определено ние ще е, очакваме в голямата си част тези 6% да дойдат от използването на устойчиви биогорива, и електроенергия, която се използва в автомобилния парк, в крайна сметка, която да е от соларни и други ВЕИ. В момента няма внос на горива от битуминозен пясък и нямаме такъв добив. Това означава, че целта трябва да се е, за намаляването, целта за намаляването до 6% на е, парниковите газове трябва да се постигне чрез засилено използване на биогорива и други е, ВИ. Благодаря. Са ораторите, които желаят да вземат думата Крис Дейвис, а след това господин Арсенис и на трето място господин Екхаут. Крис ще вземе прав думата. Благодаря, господин председател. Комисията ни каза, че в момента не може да ни отговори и че още не са приключили с размишленията по въпроса. Ами това не е много удовлетворяваща отговор, но аз го приеп, приемам, защото това означава, че процесът е започнал, че се мисли сериозно и че още не е взето решенията. Може би разговорите през миналата седмица са били полезни за целенасочването на политическото виждане, защото комисията сигурно знае, се хвърлят в публичното пространство най-различни най обвинения, а от Шел, от канадското правителство и откъде ли не, да се иска да се откажем от тази първоначална цел, заложена в документа. В документа. В проекто документа се посочва една стойност и тя идва от един източник. Тук ми пратиха една бележка. Изказва има на 12 проучвания от канадското правителство и Шел и средно те казват около 106 грама а, за битуминосните пясъци е оценката. Комисията предлага 107. А, добре, 106, 107, но ясно е, че комисията и на това не може точно да отговори сега. Основният въпрос, според мен, обаче е ясен. Целта на това законодателство е да се намилят емисиите и ако накрая може да се стигне до добив на а петрол от нефтоносни пясъци и а, то тогава а, и то при тези стойности а, то тогава се намалява първоначалното ни а, така проучания ни разчет за достигане на целите. Сигурен съм, че комисията отчита това а, и отчита а, желанието и политическата а, а, воля на този парламент а, да има а, такова изискване за тази стойност и а, че ако няма такава стойност, то тогава едно законодателно предложение, което не би е съдържало, би било отхвърлено. Надявам се Европейската комисия сериозно да обсъди този въпрос и е, ще се радваме по-нататък да чуем какви са техните мисли по въпроса. Благодаря. господин Арсенис. Аз съм съгласен с казаното от колегата Дейвис. Още повече. Разбирам, че комисията не е сигурна също и за срока. Така беше и с биогоривата. Затова там комисията въведе хибридния подход, където стоеността на отпечатъка може да бъде по-висок и след това идват фирмите и доказват, че е, тяхното производство дава по-малък е, отпечатък. Тоест комисията има ноу-хау, е, вече се е натрупал е, опит и си питах в тази открита дискусия, която чете, тече явно в комисията, дали се а, го, мисли за такъв а, подход на по-висока стойност. Също така дали мислят за някакъв коефициент за битуминозните пясъци. Дали ще има такова нещо и по отношение на горите. Има планове да се разшири използването на битоминозните пясти в Мадагаскар и другаде и изсичането на горите много влияе и то негативно на въпроса за биоразнообразието. Благодаря на Филип Оуен а, за отговорите. Ми, това са отговори, които, разбира се, вие казвате, не мога да ви отговоря на всички въпроси, но и това е отговор. Ще ви върна към един въпрос. Вие казахте добър баланс а, между а, точност на изпълнението и административен товар. Разбира се, и ние искаме да има баланс. Това е ясно, но не разбирам а, аргумента за административния товар. Има много проучвания, които ясно сочат какъв може да е коефициента за емисиите. Тоест да се даде само една стойност а на предложението, т.е. имаме различни предложения за обръщането на нефт в течно гориво и така нататък, така че това не е административна тежест на комисията. Бих казал, може би е административно натоварване за а, фирмите, които добиват изкопаеми, изкупни а, горива. Обаче има толкова стойности, които се дават в различни таблици за био горивата, за ВЕИ и така така. И като се сложи за изкопаемите горива, мисля, че те лесно ще се ориентират, защото специалистите по биогоревата също доста данни трябва да проучат. Може би това е защото фирмите казват, че не знаят какъв е добива от битуминозните пясъци. Това не е така. Просто трябва да направите съответните корекции в своята добивна техника и рафинерията. Т.е. те знаят какво им струва. Това вече е, са го сметнали. И тогава може да изчислят и коефициента за емисиите. Що се отнася за баланса между точност и административна тежест, да, но не виждам а, тук никаква административна тежест. И, сега да кажете, че се внася съвсем а малко битуминозна смола. А, добре, но погледнете Шел. 25% е от а, а, такива нефтоносни пясъци. Така че ако погледнете напред, тези битуминозни пясъци ще бъдат а, значителен дял. Така че трябва да възприемем една стойност. Това е много лесно. Има проучвания. Фирмите лесно могат да отчитат тази стойност, така че приветствам първите стъпки на комиста. Обаче определено очаквам до няколко седмици да има нова табличка и там да е попълнена стойността за битуминозните пясъци, защото всички ние искаме да се получи намаляване на емисиите, защото това е целта на въпросата директива от самото начало. Благодаря. Благодаря, Линта Макаван. Колегите вече много говориха, така че аз ще кажа на комисията само на срещата с комисарият стана ясно, че не е възможно да се посочи такава стоеност. Сега ми казват, че вече работят по този въпрос. Това реално е напредък. Нямаме обяснение защо първоначално посочената миналата година стоеност някъде пропадна. Не искаме да излизаме с политически политическо послание пред околния свят че е, искаме битуминозния пясък да е основен източник на нефтодобива. Мисля, че ако сериозно е, комисията гледа на въпроса за климата, трябва да реши и този въпрос. Така че очакваме да споделите е, какво междувременно е свършено и то в скоро време. Благодаря много. Филип Оуен, искате ли да отговорите? Благодаря за коментарите. Определено сред тези бележки прозвучаха няколко въпроса, които се чувствам дължен да засегна. Първо за подхода. Това беше консултационния ни а, документ, там имаше такъв подход, но никой не го прие положително, с това не продължихме така. Държавите членки и а, индустрията искаше да има една стойност, за да може по-лесно да се работи с нея. За промените в земеползването в Канада, аз не съм убеден а, в документацията, която съм получавал, да има а, такова нещо. Не знам дали това увеличава или намалява заложените цели за въглеродния двуокис. Мога да поставя въпроса пред канадците. Фактът, че ще тръгнем по пътя на възприемане на една стойност по подразбиране определено намалява административната тежест, тъй като доставчиците на гориво, които всъщност отговарят за това нещо, ще трябва да работят само с една стойност, а не да проследяват цялата верига на събитията, да определят на отделните стъпки, какъв е бил конкретния резултат. Затова предпочитаме една стойност по подразбиране и затова казваме, че има, това има ефект на намаляване на административната тежест. Разбира се, съзнаваме, че има много а, залежи на битуминозен пясък Канада и определено трябва да видим как ще се развият търговските поточено съгласно сегашните ни данни от Международната агенция по енергетика няма такива големи количества внос на нефт, добит от този начин в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. Приключваме дебата по тази точка от дневния ред. Ще се се е, срещнем на 13 юли в Брюксел от 15 до 18.30 часа и на 14